Voilà. Très bien, je vous propose, euh, si vous le voulez... Нека да ви предложа сега, ако е, бъдете така добри, да се заемете местата и да започнем с сутрешното заседание. По дневния ред е, трябва да гласуваме доклада на Мишел Дантан за европейската политика за конкуренция. Знаете, на 14 юли беше е, решено да се иска е, разрешение да изготвим едно становище по член 53 за вътрешния регламент за доклада на Комисията по економически въпроси годишен доклад за европейската политика за конкуренция. ЕНП получи този доклад имаше Дентен е докладчик. На 30 август се проведе обмяна на становища и е, проекта текста беше представен на 12 октомври. Крайният срок е 18 октомври. Бяха подадени 128 изменения, 15 компромисни предложения за изменения бяха е, формулирани и сега давам думата на господин Дантен да започне. Е, тоест, той няма какво да каже, за това започваме направо с е, гласуване. Трябва да гласуваме по електронен път. Компромис М. Моля, гласувайте. Le vote est fermé. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Всичко ще е наред. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим електронно. И 16-то изменение. Моля, заповядайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение за против въздържали се отхвърля се 19-то изменение за против въздържали се отхвърля се 29-то за против против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромисо. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Трудно на воте, вот ферме. Край на гласуването. Браво, приема се. Компромис хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромисът се приема. Компромис С. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Е. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 52-ро изменение на господин Агньо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 на господин Бове за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 на господин Дантен, 57 извинете, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г, електронно гласуване, моля гласувайте. Le vote est Край на гласуването. Приема се. Компромис F. Електронно гласуване. Моля, заповядайте. Край на гласуването. Приема се. 67 изменение. Гласуваме с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, Приема се. Компромис и латинско. Моля, гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Приема се. 88 на господин Итема. Е, с дигане на ръце за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис и от латинско. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 101 изменение. Сдигане на ръце за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис К. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис L. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис N. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Одобрено. И сега 120 изменения с дигане на ръце за против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, приема се. Сега съображението от преамбила. Е едно за, против, приема се. Второ изменение за, против, приема се. Три на господин Дантен за, против, приема се. Четири за, против, приема се. Компромиса, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме за целия доклад по електронен път. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Докладът се приема с голямо мнозинство. Поздравления за докладчикът господин Дантан. На когото и давам думата. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, искам да благодаря на екипа на докладчиците, с които успяхме да изготвим е, този доклад. Е, и яснотата на гласуването показа, че много лесно постигнахме компромис. Искам също така да благодаря и на е, моят асистент, който много работи по доклада. Благодарности и е, на колегата Станси, който е, беше много е, склонен на сътрудничество, малко ни притискаше графика, защото трябваше да бързаме за гласуването. И водещата комисия ще гласува по доклада следващата седмица, затова благодаря много на докладчика. Също така, ние от, отчитаме и становищата на специалната комисия за данъчно облагане, защото техните заключения имат отношение към нашата тематика и така изпращаме един ясен сигнал за това какво следва да се направи. Благодаря, благодаря господин Дантан, включително и за предложенията за работата от тук нататък. Сега продължаваме с осма точка. Проект за резолюция, подадена по член 106, алинея 2 и 3, за проекто директивата за изменение на приложение 1 до 5 на директива 2029 на съвета за мерките за защита за внасяне на е, вредящи е, организми. Припомням, че предложението за гласуване е, всъщност е свързано с изменение на текста. Беше взето решение на 8 ноември на заседанието на координаторите. И точно преди това заседание е, имаше една презентация на Генерална дирекция Драме и е, обмяна на мнения между депутатите. Е, за това е, се добавя една допълнителна точка. Комисията ще приеме директивата през януари, или поне така възнамерява, за това а, ние трябва да работим, да приемем текста, за да има време да се обработи и влезе в пленарна зала в декември. Тоест, преди да комисията да приеме е, изпълнителния акт. По 106 е, член алинея 3 не е винаги е, необходимо да се обърнем към комисията с искане да изтегли е, предложения текст. Е, парламента може да предложи варианти за промени. За това ще има и процедура, тя е писмена процедура между координаторите е, и по тази причина ние трябва да гласуваме днес. За първ път е, всъщност ние излизаме с е, възражение по един изпълнителен акт и за това Комагри трябва да изпълни задължението да гласуваме днес. За това вчера обсъдихме и днеска ви предлагам просто да гласуваме, като се има предвид че има нов списък за гласуване с искане за гласувания на части. Там ще видите в новия списък за гласуване, който ви е предложен, който ви беше даден току-що. Ако нямате възражения, ви предлагам да гласуваме по проекта текста Получили сте предложенията за гласуванията на части. И мисля, че можем да гласуваме електронно по цялото е, предложение, така ще е достатъчно ясно. Първо изменение, изменение 2, моля да гласуваме е, електронно. Това е едно гласуване на части. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 в две части. Първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се също така. Сега гласуваме по предложението за резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Благодаря.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 Нека да оставям колегите тихичко да излязат от е, залата. Сега представяме доклада за мисията на Комисията по земеделие в Словения 21-23 септември. Знаете, че нашата комисия за селско стопанство и развитие на селските райони направи визита в Словения през септември и аз имах е, привилегията да е, бъда ръководител на делегацията, защото господин Сикерски не можа да участва. Прекрасно беше посещението, много интересно. Сега давам думата на господин Богович, който беше инициатор и е, отличен организатор на нашето посещение. Ние останахме много, много обогатени от него. Господин Богович, имате думата и така призовавам да за малко внимание и за уважение към, към нашия точете. Ако обичате, малко по-тихо. Имате думата, господин Богович. Thanks, Mr. Andrew. Thanks for the floor. Благодаря за думата, господин Андрио. Благодаря за това, че ръководихте делегацията на Европейския парламент на нашата комисия в Словения. Както вече казахте, между 21 и 23 септември тази година посетихме Словения. Ние организирахме това пътуване. Искам да благодаря на секретарята и на координаторите на нашата комисия. Благодарение на тях получихме възможност да ви представим нашата страна и селското стопанство в нея. Всички знаете, че Словения е малка държава, територията е около 20 000 квадратни километра. На тази малка територия обаче имаме умерено континентален климат. Ние сме част от Панонското поле, имаме средиземноморски климат, тъй като имаме излаз на Адриатическо море и имаме и Алпийски регион. Опитахме се съответно така да изготвим програмата, че да ви покажем всички тези разнообразни черти на нашия климат. 60% от нашата територия е покрита с гори. Доста голяма част от територията. 30% от нашата територия пък са земеделски земи. От тези 30% само една трета са обработваеми земи. Значи на човек се падат 900 квадратни метра обработваема земя. Това означава, че не можем да изнасяме храна, трябва да я внасяме и най-вече зърнени храни. Вече казах, че искахме да покажем всички части на Словения. От друга страна, Опитахме се да посетим е, местата, където се взимат решенията за селското стопанство в Словения. Посетихме парламента, разговаряхме с ресорния министър, с е, генералния секретар по въпросите на селското стопанство в Словения. Ерик Андрио беше ръководител на делегацията. Другите които присъстваха, бяха Албардес, колегите Нойхел, Мюлер, Хойзлинг, Никълсън, Сенра Родригес. Първия ден посетихме едно дружество Евросад Кършко. Тя се намира близо до границата с Харватия, на 50 км от а, Загреб. Тази компания е най-големия производител на плодове в Словения. Тя разполага с съвременни охладителни инсталации, съвременни машини за опаковане. Много от средствата за тази компания идват по фонда за регионално развитие. След това посетихме един музей на открито, в който има модели на словенска архитектура – в тази връзка трябва да спомена финансирането по програмата Лидер, но не само. Мястото се намира в Централна Словения. Вечеряхме в замъка на Любляна. Имаше изложба на пчеларски продукти. ООН е счита 20 май за Ден на пчелата. Ние се срещнахме с а, различни а, заинтересовани страни, кооперативи, профсъюзи, с а, представителя на Асоциацията на пчеларите, с а, една група жени, които се занимават с селско стопанство. На третия ден е, се срещнахме с Примуш Хайнц, е, водеща политическа фигура в Словения, както и с представители на парламентарната комисия по земеделие и лесовътство. Срещнахме се и с представители на парламентарната комисия по европейски въпроси. Разговорите ни бяха ползотворни. След това посетихме регион Приморски, близо до Италия. Посетихме фермата Липица, там където за първи път са се развъждали известните коне Липицанер. Видяхме традиционния пейзаж, който е изключително важен за развъждането на тази порода коне. По-късно посетихме избата горишка, това е най-големия кооператив в Словения в областта на лозаровинарството. Срещнахме се и с а, млекопроизводители и животновъди от Алпийския регион. Те ни представиха един проект за туризъм по силата на който се предлага дегустация на вино, на месо и на сирене, нещо като три в едно. В този район има отлични вина. Между другото, винопроизводителите от този регион са получили награда, според която те са в стоте най-добри производители на вино. Последния ден се срещнахме с държавния секретар и министъра по въпросите на земеделието. Разговаряхме за темите, които обсъждаме и тук. Кризата в сектора, проблемите, които имаме с лозите, с производството на плодове, тъй като през пролета имаше слана. По-късно посетихме Блед много известно туристическо място в Словения. Посетихме и националния парк Триглав. Знаете, Триглав е най-високия връх в Словения. Срещнахме се с хора, които отговарят за този парк, за опазването на природата. Видяхме продуктите, които се предлагат на туристите едно много специално сирене, произвеждано от един земеделски кооператив. Произвежда се и от а, производители в а, парка Триглав. По-късно посетихме и музея на пчеларството в а, този регион. Срещнахме се и с а, местни пчелари. Благодаря на всички за това, че организираха пътуването. Благодаря на секретарята. Благодаря на моя сътрудник Юре, който понесе на плещите си голяма отговорност. Ето го там седи. Благодаря на всички, общо взето. Je voudrais, si vous me permettez, avant d'ouvrir le, le, le débat, donc qui certains euh, membres donc, qui ont participé à la délégation. От името на делегацията също искаме да благодарим на секретарията. Имате и доклад за нашето посещение. Много, много впечатления придобихме от богатството на тази страна. Благодаря на, на господин Богович и за доклада. Господин Дес има думата. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Erik. Auch ich möchte mich... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Богович за това много добре организирано пътуване. Много неща научихме. Вие, Франц, много добре обяснихте какво правихме в Словения. Цели три дни бяхме там и разбрахме Какви са проблемите пред словенското замеделие? Посетихме един музей, който много ме впечатли. Един музей на така наречените шведски рицари, както ги наричаме в Германия. Чухме много интересни истории, свързани с конете. Господин Богович, вие сте един голям лидер. Благодаря ви за това, благодаря за това, че ни представихте своята страна, благодаря и на колегите. Това не беше едно пътуване, екскурзия. Това беше едно пътуване с научна цел. Само 8% от територията на Словения представлява обработваема земя. Това много ме удиви. Определено ще искам да посетя тази страна още веднъж. Добре. Алберт Гец, е, е, ще ви гарантираме мястото и е, сега, ако няма коне, ще отидем с Volkswagen. Господин Дес. Нека да кажа, че Любляна всъщност е по-близо до Австрия, отколкото до Брюксел. Госпожа Мюлер. От името на всички колеги искам да благодаря на господин Богович и на теб, Ерик, за организацията на това пътуване. Благодаря на всички които дадоха своята дан. Успяхме да видим огромното многообразие на Словения. Посетихме толкова различни места, малки предприятия, малки кооперативи, плодни градини и какво ли още не. Благодаря. От ранна утрин до късен мрак работехме, посещавахме различни места. Никога не съм вярвала, че може толкова много територия да се покрие и толкова много разговори да се проведат за три дни. Благодаря още веднъж и аз също искам да посетя Словения поне още веднъж. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че видяхме БМВ-то на Алберт. То беше паркирано в Словения. Не знаем колко бързо кара по магистралите. И аз искам да изкажа своите благодарности на организаторите. Господин Богович е отличен домакин. Словения е постигнала много. Може би и предстои още път напред, но Словения я чака бляскаво бъдеще. Видяхме много места. Между другото, това пътуване доказва още веднъж колко е важно да пътуваме и да виждаме с очите си проблемите в други държави членки, не в нашите собствени. Мисля, че по този начин работим по-добре и получаваме повече информация от първа ръка за това, което се случва в Европа, тъй като Европа е едно много разнообразно място. Много ме интересува проблематиката на пчеларите. Много чухме от тях в Словения. Много благодаря още веднъж и с нетърпение ще посетя още веднъж Словения. Благодаря на господин Никълсън за това изказване. Давам думата на господин Агню. Yes, Агню, пардон. Thank you. Благодаря. Аз не посетих Словения, всъщност посетих Корк в Ирландия. Бях там поради едно събитие, организирано от Европейския съюз. Срещнах се там с един словенски млад фермер и той ми каза, че много млади фермери напускат Словения или ако не я напускат, купуват земя в Сърбия, която не е част от Европейския съюз. Целта е да се получи достъп до руските пазари. Ще потвърдите ли това? Освен това, този човек ми разказа за въздействието на измененията в климата а, въздействието на измененията в климата върху Словения. Има, например, слана късно през пролета. Мисля, че що се отнася до намаляването на температурата, сме постигнали достатъчно на Земята и няма нужда да я намаляваме повече. Следващия оратор. Аз съм от социалистите и демократите. Искам да ви благодаря за тази отлична организация. Ако останете без работа, може да бъдете екскурзовод в Словения или организатор на турове. Колегите вече казаха колко приятно беше това пътуване. Някои казаха, че не става дума за екскурзия, а за пътуване с образователна цел. За мен беше много приятно. Видях много различни места в Словения, градове, села. Въобще много се впечатлих. Много работа свършихме. Свършихме неща, които не можем да свършим. Иначе, видяхме как в вашия регион всички се познават, всички са много ангажирани с това, с което се занимават. Освен това, министъра на земеделието на Словения говори немски. Аз а, е, изключително много се впечатлих. Той ни обясни много подробно как е, функционира комуникацията в Словения. Отлично пътуване. Благодаря. Президенте, bueno, pues... Следващия оратор. Няма какво толкова да добавя. Благодаря господин Богович за това, че ни поканихте. Благодаря ви за организацията. Благодаря ви за разговорите, които проведохме. Много научихме за земеделието в Словения, по-конкретно в източната част на страната. Говорихме за проблемите, за цените на продукцията, за проблемите на почвите, за млекопреработването. Много беше полезно. и Мисля, че трябва да продължим същия дух в нашата комисия. Благодаря. Господин Хойзлинг. И аз искам да ви благодаря, господин Богович. Много полезно беше това пътуване. Комбинирахме полезното с приятното. Искам да разкажа за нещо, което ме впечатли. Посетихме ферми, е, с размер 8 хектара. Видяхме ролята на туризма в цялостната структура на, на економиката на страната. Видяхме как се изразходват европейските средства. Те се изразходват целесъобразно в Словения. Не съм посещавал много райони, в които хората да са еврооптимисти. На повечето места, където пътувам, хората се изказват отрицателно за Европа. В Словения обаче хората разбират е, ползите от единния пазар, от Европейския съюз. Средствата, които даваме в Словения, се използват както трябва и в пълна степен. Благодаря, господин Богович. Франц. Благодаря на всички за любезните думи. Искам да отговоря на господин Агню. Надявам се, че следващия път ще дойдете с нас. В Словения има около 70 хиляди активни ферми. Двадесет-30 хиляди от тях зависят само от селското стопанство. Една от добрите страни на финансовия период 2007-2013 година беше, че около 4000 млади фермери се включиха в програмата за младите фермери. Това е най-важната част, според мен, от ОСП и от политиката за развитие на селските райони. Както каза Мартин, ние имаме малки ферми с много диверсификация – сега имаме проблем с търговията на селскостопански продукти и се търсят нови пазари, търси се разнообразие. Радвам се, че имаме толкова много млади фермери в Словения. Както и в други части на света, броя на фермите се свива, намалява, но съм сигурен, че поради нашата приятата от нас обща селско-стопанска политика – Кризата ще се смекчи. Много от продуктите в Словения се изготвят в малки фермери. Що се отнася до купуването на земя в Сърбия, не мисля, че това се случва често. Днес обаче, ако някой иска да излезе на беларуските или на казахстанските пазари, има начин да го направи, тъй като руските пазари са затворени за нас. Не мисля обаче, че това, за което вие говорихте, се случва. Или не мисля, че се случва често. А, що се отнася до измененията в климата, аз произвеждам ябълки и аз пострадах от сланата. На 26 април имахме слана, 3 хектара ябълкови градини, които обикновено дават между 120 и 130 тона ябълки. Тази година дадоха като добив само около 14 тона. Имаме мрежи, които да защитават срещу градушки. Имам и специална система за напояване в моите градини. Колегата от Израел вчера говори за капковото напояване и, с, е, и говорихме за това колко се постига с използването на малко количество вода. Мариана обаче знае за, за проблемите които имаме, Мариана от Словения, имаме проблем с управлението на риска. Застраховката срещу слани е толкова скъпа, че хората не желаят да сключват такава застраховка. Тук може да се направи нещо. За да се справим с сланите има нужда от толкова много вода, че е неразумно да се прибягва до, до нещо подобно, до такива мерки. Опитахме се в рамките на това пътуване да ви покажем, че е важно да се обвърже живота в градовете с живота на село. И това става чрез използването на фондовете, не само фонда за регионално развитие, но трябва да спомена и Кохезионния фонд. Качеството качеството на живота в селските райони в Словения в повечето места е точно толкова добро, колкото и в градовете. И в Словения няма стремеж всички да отидат в градовете. Много хора пътуват до града и се връщат на село вечер. В е, Словения младите хора искат да останат е, на село. За периода 2007-2013 година ние наистина използвахме фондовете както трябва. Целесъобразно и хората ценят това високо и ето защо виждането им за Европейския съюз е по-положително от това на хората в други държави. Да, аз харесвам моята страна и може би някой ден ще стана екскурзовод. Защо не? Благодаря. Благодаря, благодаря за вашите думи. Да, потвърждавам впечатленията. И сега няколко думи, за да приключим. Много, много впечатлително беше. Стана дума за това, че има много разнообразие в земеделието в вашата страна. Това е действително така. И е, когато пътуваме, именно откриваме и историята на тази страна, и модерната история, за многото събития, които са се случили там, за скоростта, с която земеделието се е пригодило към модерните условия, за солидарността, за енергичността. Всичко видяхме, видяхме много неща. И ти ни позволи е, всъщност в рамките на тези три дни да се обогатим е, безкрайно. Благодаря, благодаря още веднъж, благодаря и на секретарията, който организира всичко. Е, едно отлично посещение. Благодаря и за дебата. И продължаваме с днешния дневен ред, ако ми позволите. Сега стигаме до дискусията за общия е, бюджет, е, освобождаване от отговорност за 2015. Албер е, Дес има думата. Исках да попитам дали първо не можем да пристъпим към 11-та точка. Защото господин Яр все още е в комисията пети. Ако не е възможно това, аз ще се изкажа на негово място. Alors, le problème, le problème dans nos techniques. Проблема е, е, комисията дойде тук за обсъждането на бюджета. Дали не би могло евентуално да представите въпроса вместо господин Яр? Нека, нека да се възползваме от присъствието на комисията, които могат да реагират по въпроса за освобождаването отговорност, ако сте съгласни така да процедираме. Добре, благодаря. Петър Яр ми даде неговото становище, така че ще ви го а, представя. На 5 декември крайния срок за подаване на изменения. На 26 и 27 януари до година ще гласуваме тук в комисията. За 2015 година, през 2015 година, видяхме намаляване на нивото на грешка в сектора на селското стопанство, което е доста малко. За първият стълб имаме голяма разлика от втория, където е 5,3, в първия 2,2, така че трябва да се погрижим повече за втория стълб. Има обаче големи разлики в типа а, грешки, които се срещат. Голяма част от, от тях се дължат на неправилно, некоректно докладване и друг тип такива проблеми, т.е. не става дума за прахосване на обществените средства или пък за измама, а просто за погрешно подаване на данни. Както казах, казвал съм го и преди, има голяма разлика между различните видове грешки. Например, при директните плащания има четири различни вида случаи. Корупция, ам, нередности, груби нередности и други такива. Това обаче като цяло не представлява голям проблем. Господин Яр обаче приветства дейностите предприяти във връзка с ОСП, които са свързани с различните сектори на селското стопанство. Той приветства също така факта, че от комисията са излязли с нова концепция да анализират нивата на грешки. А, ето, че вече можем да чуем всичко това и от самия него. Господин Яр. Благодаря. Съжалявам, но бях задържан в комисията за петиции, където съм координатор и нямаше как да се измъкна. Какви са добрите новини? Те не са а, само и изцяло добри. Когато а, заседавахме с докладчиците в Сянка, решихме, че а, ще обсъдим всичко, но за съжаление това заседание не се а, състоя. Както казах, има положително развитие, но не само. как да ви кажа, понякога администрацията е най-големия ни враг. Бяхме се разбрали да направим заседание, но администрацията на парламента не го позволи. Трудно се работи така. На мене за първи път ми се случва, сигурно в парламента това е нормално. Не бих казал, че подобни неща се случват на регионално и национално ниво. Мисля, че в Страсбург беше добър момент да се а, видим. Бяхме набрали инерция в работата. Явно това не стана ясно. Както и да е, ще се оплача по този въпрос. Другите колеги също а, са съгласни, че това не е редно. Ще се обединим около идеята, че е добре да заседаваме заедно, защото от това зависи в крайна сметка качеството на нашата работа и това как ще гласуваме накрая. Това бяха лошите новини, но те не зависят от нас. Просто не можах да повярвам, че такова нещо се случва. Искам да се обърна към председателя. Ако чуете нещо по този въпрос, ще помоля да ни подкрепите. Защото когато трябва да има заседание на докладчиците в сянка, то трябва да се проведе и това е. Благодаря на господата Десияр. Господин Белдер иска думата. meneer de voorzitter. Eh, dank aan eh, collega Jaar voor zijn uitstekende opinie. Господин Яр, това становище е чудесно. Имам само няколко коментара. По отношение на а, първи стълб, 2,2% грешка, много добър резултат. За втория стълб – грешката е по-висока, отколкото при първия. Това е важно. За да видим а, откъде идва тази разлика. Това е важно и за работата на сметната палата за бъдеще. Хубаво е да получаваме данните за тези два стълба по-отделно. Смятам, че е добра идея. И още нещо, което искам да кажа. А, фонда за селско развитие, а, там се наблюдава опростяване на процедурите, което би трябвало да доведе до по-малко грешки. Говорим за а, еднократни а, плащания или за стандартни цени. Това ще опрости процедурите. И на последно място радвам се, че комисията и сметната палата все още използват индикатори базирани на бюджета. Европейската сметна палата все още работят с анализи, които се въртят около резултатите. Това е важно за иновациите. Благодаря ви като цяло за работата, която сте свършили и очаквам да работим отново заедно за бъдеще. Благодаря. Госпожа Сандра има думата. Исках само да попитам дали докладчика може да ни каже за какви програми от малък мащаб за, за какви програми от малък мащаб говори, т.е. малко повече по точка 6 permitem uma pequena nota dissonante em relação àquilo que foi. Дребна забележка, нещо с което не съм съгласен. Говоря за заседанието, не състоялото се заседание на докладчиците в Сянка в Страсбург. Нямаше възможност за такова заседание по време на пленарната седмица. Все пак, това е най-важната седмица за нас. Имаме много работа. Трудно ни е да се справяме с всичко това. Все пак в един месец има 4 седмици. Бих предпочел по време на пленарната седмица да се занимаваме с нещата, с темите от пленарната зала. А с останалото през останалата чест от месеца. Не виждам причина да а, натоварваме допълнително дневния ред. Трябва да гласуваме по много текстове, често не ни остава време, а в същото време нямаме избор. Трябва да се организираме, но в същото време трябва да избягаме сценарий като този, където това се случва пред, през, в Страсбург. Момента там просто е много важен, много натоварено. Всеки трябва да се изкаже по дневния ред и всеки да даде становище. Трудно е. Колкото до доклада, съгласен съм с това, което чухме. Става дума за нивото на грешки. Виждаме, че в първи и втори стъп има големи разлики също, съгласен съм, че трябва да проверим откъде идва това. Съгласен съм също, че е необходимо да се упростят процедурите. Особено когато става дума за допустимите разходи, които често водят до грешки. Трябва да се заемем също така и с обществените поръчки. Това е много деликатен въпрос. Всички сме съгласни, че финансовите инструменти са ключови за финансовата ни политика, но не бива да оставяме място за съмнение. Сметната палата вече а, спомена, че има проблеми в това на какви компании се отпускат средствата. Трябва да сме изключително внимателни в това отношение. Не става дума толкова за това как се прилагат процедурите от счетоводна гледна точка. Притесненията ми са другаде. Как се разпределят средствата? При кого отиват те? Не бива те да се концентрират, например, в Северна Европа, както се случва в момента. Няма равномерност при разпределението. Секторът има нужда да бъде по-устойчив. Не бива да наказваме по-малките селски стопанства. Това са моите притеснения. Комисията трябва да либер... либерализира ОСП. И да анализира внимателно какви са разходите за нейното прилагане. Като същото време се увеличат средствата, които се отпускат. Благодаря. Благодаря, господин Сервич. Благодаря. Благодаря за предложението. То е доста добро. 2015 е първата година, при която напълно се прилага реформираната ОСП. Включително плащанията за екология. За новия програмен период трябва да вземем това предвид. Като цяло смятам, че всичко казано в това предложение а, има смисъл, може да се работи а, по него, но има няколко важни неща. На първо място приветствам факта, че нивото на грешки продължава да спада и вече е 2,9% за 2015 година. 2014 то е било 3,6%. Отделно от това обаче трябва да разгледаме точните резултати и да се стремим да бъдем по-амбициозни в минимизирането на грешките, защото все още сме над прага на същественост от 2%. Колкото до точка 6, както помолиха колегите, мога да дам повече информация. Много е важно наистина да разбираме за какво говорим тук, за да можем да а, подадем, да внесем това изменение или пък а, да го променим. Оценка на социоекономическото въздействие в селските райони е ключова и трябва да поискаме такава. За това ни трябва обща оценка на резултатите с индикатори за въздействието, които се използват от комисията и страните членки. Това трябва да бъде една стабилна основа, на базата на която да се правят изчисленията. Трябва да се гордеем от начина по който управляваме ОСП, защото наистина повишаваме качеството на храните и на обществения живот в селските райони. Искам да приветствам всички усилия, които се полагат и за да се упростят още повече процедурите. Тук в парламента се организира на, едно изложение за това какви формуляри трябва да се попълват в, за тази цел. Беше много интересно. В заключение смятам, че проекта за становище е доста сериозно изготвено но а, разбира се, ще очаквам вашите предложения за изменения, за да стане а, текста още по-добър. Благодаря. е мадам Карен Благодаря. Госпожа Каденбах има думата. Благодаря. Благодаря първо на господин Дес и на господин Яр за представянето на доклада. Като докладчик Сенка мога да кажа, че е от ключово значение докладчиците в Сянка да се срещат. Да, може би Страсбург не е най-доброто място, защото там имаме много други задачи. И много често колегите, асистентите, които работят по определени досиета, не са в Страсбург. Така че Страсбург е един от многото варианти, но по-скоро този, който трябва да се използва само когато е, трябва да се вземат спешни решения. Иначе нека се срещаме в Брюсел. После нивото на грешката. Това е, е основна част от е, посланието. Аз съм член на Комисията по бюджетен контрол и не винаги високото ниво на грешка означава автоматично, че публичните средства са били е, разходвани е, безотговорно. Е, това не означава, че има корупция или че са били прихосвани. Много често това просто означава, че евентуално съответният орган или поради някакви бюрократични причини – са направени някакви пропуски, за които се стига до, тази, до това ниво на грешка. Така че високото ниво на грешка не непременно е, е страшно. Извадихме си полуки от докладите на Сметната палата, как, е, кои, в кои области е, се получават най-много грешки. Така че не би следвало, ако нивото на грешката намалява, да непременно да го считаме за безкрайно положително явление. Трябва да е, огледаме и какво стои за цифрите реално. Всъщност е, тук се отчита най-низко ниво на грешка от всички европейски политики – 80% от европейския бюджет се управлява от страните членки. Това не бива да се забравя. Сметната палата изрежда ред примери за грешки, Комисията също, включително за фонда за земеделско развитие. Цифрите за този фонд и нивото на грешката на комисията и на Сметната палата се равняват, просто защото те използват различни методи. Не вярвам някога да ги усъвместят, но много интересно е, че все пак представителната извадка сработва. Е, хиляди проверки са били извършени от е, комисията, а Сметната палата е, прави проверка само на около стотина, така че представителната извадка е различ... в различна степен представителна в такъв смисъл. В последните е, години е, бяха проведени е, ред, ред проверки и за Европейския съюз ние събираме данни, които следва да ни дадат възможност да се възползваме от тях не само като цифри свързани с показатели – Е, данните за височината на ябълковите дървета са един показател, но кога се, се събира ябълковата реколта, например, е нещо, което е много по-красноречиво. Така че не може да се търси е, придържане само към определени е, показатели в е, би следвало да се използват различни критерии за отчитане. И не, не смятам непременно, че националните вноски трябва да се определят на базата на установена цифра, това, разбира се, преодолява грешките в плащанията, но следва да има и повече възможност за гъвкавост. Степента на грешките в е, е, земеделското развитие е различна но аз не мисля, че трябва да се базираме единствено на този показател. Господин Яр, е, темата за това дали отчитат е, фалшиво някои данни и страните, а ако се установи, че има некоректни данни, би следвало да се иска е, корекция. Аз лично смятам, че текста в шеста точка трябва да отпадне. По-малките програми не следва да се изнасят в първо и втори стълб, защото те имат нужда от съфинансиране. Ако го направим, ще променим и нивото на грешката, така че ако обичате, пояснете ни какво искате да кажете с това. Аз ще подам изменения също. Едно а, искане, както казах, аз съм член на Комисията по бюджетен контрол. На страница 8.15 имам е, въпрос. Става дума за система за идентификация. И не е ясно за сметища ли говорите или за използване на, селскостопански, е, на отпадни селскостопански продукти. Благодаря, госпожо Каденбах. Следващият оратор. Нямам много какво да добавя. Е, тези въпроси, които бяха споделени в залата, всъщност бяха и въпроси, които аз исках да задам. Няколко конкретни въпроси обаче имам. Може ли някой да дефинира какво точно разбираме под ниво на грешка? Не съм сигурна, че сме наясно. За ниво на грешка по програми ли говорим, по отделни програми ли говорим, тогава те ще, всяка програма ще има различно ниво на грешка, в зависимост от това дали тя е по първи или по втори стълб. Добре, разбирам, че давате един процент, но може ли малко повече информация за това как, какво точно стои зад понятието ниво на грешката? Господин Дантен. Съвсем наскоро аз е, се срещнах с е, новия председател на Сметната е, палата. Той беше председател на Комисията по юридически въпроси за парламента. И сметката, Сметната палата е там, за да контролира какво се случва с разходите. И смятам, че в момента от тях е, идват едни доклади, които са качествено по-добри. Те се стараят изключително да пред, представят едни е, административно изчистени и пълни досиета. Въпросът е, е съответните разходи, след като са били направени, дали те е, носят съответните резултати, е, отговарящи на формулираните европейски политики. И е, Сметната палата в такъв смисъл ни води в момента до възможности да оценяваме полезността на нашите обществени политики, а не само дали е, са изчерпателно подадени документите за отчетност по съответните проекти. В такъв смисъл Сметната палата иска да оцени е, доколко е, е пълно досието. И всяка администрация в такъв смисъл добавя свой принос. Когато се озова в някоя страна членка, ми е много трудно понякога да намеря оригиналната идея на това, което сме решили да се прави, защото всеки си добавя някакви идеи към първоначалната. В края на крещата е, легитимността на една политика е това, което ние решаваме тук, не това, което страните членки са решили да добавят е, допълнително. И Сметната палата е там, за да ни помогне именно да установим това. И след реформата и комисията и съвета решиха и ние решиха след като се вижда, че се намалява нивото на грешката, да може да се ослабят и видовете контрол. Очаквам сега да чуем от Сметната палата по какъв начин това може да е направено. Сега вече е четвърта година от реформата. Господин Агньо. Благодаря. Дебата тук се дели на две. Първо, така, чисто въпроси от домакинството и второ, бюджет. Та по въпроса за вътрешните ни работи, битови работи, нямам нищо против да се срещаме е, в Страсбург, стига да не се очаква в същия момент да се изкаже и в пленарна зала. Та, понякога съм за, по, понякога не. И сега така, не смея да го кажа, но не смятам, че трябва да. Ако предложиме заседание в четвъртък след обед, не е ясно кой ще се съгласи. Знаете правилника и в правилника ясно се казва, че в Страсбург не може да има заседания на комисиите. Поправете ме, ако греша. А сега, по въпроса за бюджета, говорихте за разходване на средства неправомерно, много елегантно се изказа тук е, колежката. Ние е, правим огромни усилия тук именно да не се разходват неправомерно средства. И всъщност толкова много време отнемаме за това, че накрая комисията ни глобява, че на време не сме е, отчели всичко. Това е нещо, което трябва да се поправи. Благодаря. Господин Фланеган. Um, you're talking about говорите за високото ниво на грешките по стълб 2. Имаше доклад от Комисията по бюджетен контрол през 2014 година, посветен точно на втори стълб. И в този доклад се смята, че на национално ниво има твърде много добавяне на разпоредби. Всъщност, втори стълб винаги е бил по-сложния. Сега упростяваме първи стълб. Това е нашия приоритет, макар че е очевидно, че по-големия проблем е по втори стълб. А що се отнася до процедурата и начина на работа на парламента, на едно заседание на комисията, на последното заседание на нашата комисия имаше заседание на комисията по бюджетен контрол. Това се случва често. И аз тогава бях в комисията по бюджетен контрол и тичах насам на там, за да чуя какво ще каже е, ГД Агри. Е, всъщност трябваше в крайна сметка да бъда в комисията по е, селско стопанство. Не можах да чуя какво казва DG Agri в комисията по бюджетен контрол. С други думи, не можем да бъдем на две места едновременно. А от друга страна се казва, че не си харчим парите както трябва в държавите членки, но се се пада най-голяма част от европейския бюджет, ами направете така, че хората да могат да присъстват на различните заседания. Между другото, господин Целер на едно от заседанията каза, че една от най-големите му тревоги е, а той е от НП и това ме обърква, а, че парите отиват за големите производители. Значи парите отиват, да речем, за големите производители на говеждо в а, Англия. Аз а, мислех, че НП винаги защитава тази позиция, именно парите да отиват за най-богатите фермери. Очевидно обаче това не е така. Чуда се дали господин Цедер ме слуша сега. Много е трудно да се обясни защо 40% от европейския бюджет отива за една конкретна група хора и отива в джобовете на мултимилионерите. Как ще оправдаете това, защото аз лично не мога. Господин Агню, процедурен въпрос, господин председател, относно казаното от господин Фланаган – Нашата кралица не е кралица на Ирландия, но тя не е само кралица на Англия, тя е кралица на Великобритания. И съм сигурен, че е, Люк е, ще ми напомни това някой друг път. А сега давам думата на представителя на комисията, ако искате да представите тяхното мнение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Интересна е тази дискусия. По проекта на текст е, приветстваме онова, което се казва, именно, че нивото на грешките намалява. Както каза госпожа Каденбах, нивото на грешките според сметната палата общо заето отговаря на доклада на комисията и DG Agri, там цялостното ниво е 2,2%. Значи девете нива съвпадат. С други думи, можем да кажем, че за повече от 97% от бюджета на ОСП ние сме сигурни, че се изразходва както трябва. Всъщност, е, често говорим за грешките, защо не говорим за по-голямата част от бюджета. Сега имаме гаранции в това отношение. Няколко коментара. Няколко от вас говориха за реформата. 2015 година е първата година на реформата. Това е така. Тогава имаше и реформа на преките плащания. Само, че плащанията по първата година са направени в финансова година 2016. Така че, що се отнася до нивото на грешките, тук няма да видите отражението върху преките плащания. Господин Белдър говори за брутните суми, за еднократните такива. Имаше ограничено изразходване на средства от този род през 2015 година. Може би в крайна сметка с течение на времето нивата на грешките по втори стълб ще намалеят. Искам да благодаря на госпожа Каденбах за това, че спомена, че комисията по бюджетен контрол – обръща внимание на терминологията. Правилният термин е система за идентификация на земните парцели. Не знам откъде идва грешката. Ние сме готови да чуем вашия съвет, ако искате да внесете корекции. Два коментара за проект от доклада. Никой не спомена точка 9, но там се говори за тази система, позната като LPIS. Там се казва, че неизменно ще има увеличаване на грешките в първите няколко години поради използването на тази система. Ние не смятаме, че това ще е така. Тази система LPIS е, е използвана използвана и преди. Имаше една система AJAX, въведена през 1997 година. Има грешки, естествено, но не можем да казваме, че ще има повече грешки поради реформата. И аз мисля, че Сметната палата ще ме подкрепи. Между другото, вече почетахме, че доклада не засяга реформата в преките плащания. И накрая някои от вас говориха за точка 4 погрешното отчитане от страна на държавите. Комисаря често, комисар Хоган имам предвид, често казва, че е, не смята, че държавите членки е, внасят погрешна информация. Е, не, ние смятаме, че държавите членки докладват за грешките, които откриват, а просто не откриват всички грешки. Така че ние не можем да говорим за някакво порочно отчитане. Просто не се откриват всички грешки. Това е важно да се спомене. Всяка година разглеждаме докладите, които ни се изпращат от статистическите органи в държавите членки и не сме установявали случаи на преднамерено, изкривено докладване на грешки или фалшиво докладване, ако искате. Всъщност, мисля, че можем да се доверим на, доверим на държавите членки. И накрая, тъй като говорим за статистика, както каза госпожа Каденбах, ние се осланяме на контрола в държавите членки. Това е най-важното е, за нашата система. Тоест, е, тук не става дума за действия на Сметната палата или на комисията. Ние стъпваме на действията на държавите членки и на техния контрол. Така функционира рамката за контрол. Благодаря ви още веднъж е, за вашето становище. То отчита намаляването на грешките. Благодаря на госпожата от комисията, господин Агньо. За Великобритания ли пак? Е, господин председател, Имах въпрос към Филип относно правилника за провеждане на срещи на комисиите в Страсбург. Не съм получил отговор. Благодаря. Отговорът е следния. Правилата на бюрото предвиждат срещи на докладчиците в Сянка да не се организират в Страсбург по време на пленарните сесии. В действителност обаче често се иска дерогация от това правило Значи, в крайна сметка, става дума за решение, което се взима от председателя на парламента. Ние, подобно на други комисии, внасяме много искания за изключение от правилото. Естествено, важното е да се гарантира, че няма да има стълкновения с други важни заседания. В Страсбург, например, пленарното заседание, гласуванията, ако няма сериозни основания да се отхвърли искането на комисиите, често то се дава. И в обичайната ситуация се дава. Но вие сте прав, такива са правилата и съответно трябва да се иска изключение от правилото. Благодаря, каза председателя. Госпожа Нойхал, искате да допълните нещо, така ли? Един допълнителен въпрос към комисията. Как се изчислява нивото на грешките? на ниво програма, на ниво плащане на 1000 евро. Моля да отговорите на този въпрос. Често говорим за нивото на грешките, но искаме да знам за какво става дума. Заповядайте. Нека да ви чуем и след това господин Я ще направи заключение. Да, говорим за нивото на грешките, определено от Сметната палата. Значи Сметната палата трябва да ви отговори. Аз мога да кажа следното. Сметната палата взима извадка в рамките на конкретен фонд. Значи един за селските райони, един за EGS, един за програмата Life и след това се прави обща преценка за функция 2 на бюджета. Значи извадка, която покрива всички държави членки. Не е по програма. Накрая има едно ниво на грешките за EGF. Едно ниво на грешките за другите фондове и едно цялостно ниво по функция 2. Какво прави комисията? Ние работим също по фондове, но имаме и ниво на грешките за преките плащания, значи по дейност. И имаме и е, едно ниво на грешките за пазарите и едно ниво на грешките за селските райони. Значи ние стъпваме на информацията, която ни се дава, но и имаме допълнителни действия възоснова на одита и сертифицирането в държавите членки. Госпожа Нойхал. Нека да поясним сега. За мен този въпрос е изключително важен. Става дума за програма, за период на плащанията. Можем да говорим безкрайно. Но аз не съм единствена. Не можем да сравняваме ябълки и круши. About... Комисията. Много са се обсъждали различните методологии на Сметната палата, на комисията. Госпожа Каденбах обаче спомена, че нивото на грешките в крайна сметка е почти едно и също. Значи имаме доклада за съответната година, имаме 4,99% за фонда за селските райони и 1,7% за ЕГС първи стълб. Тоест, общо взето, нещата много приличат на тези в доклада на Сметната палата. Доклада на Сметната палата се основава на транзакциите на съответна извадка от цяла Европа. В комисията ние стъпваме на контрола в държавите членки. Имаме и собствен одит, но в крайна сметка нивото на грешките е общо взето едно и също. С други думи, повече от 97% от бюджета за селско стопанство е гарантиран. И заключенията на Сметната палата и на комисията са горе-долу едни и същи. Господин Фланаган още веднъж иска думата. Благодаря. Един от е, проблемите, които виждам на ниво фермер с това ниво на грешките е, че иерархията е твърде голяма. Брюксел, чак до Дъблин и до ниво отделен фермер. Всъщност един фермер би ви казал, че земята му може да получи средства. Например, по брой глави добитък. Аз обаче съм седял в една зала с фермери от планински райони и те ми казаха, че а, има добитък, който въпреки храната, която консумира, оцелява. А, и а, освен това, тези фермери казват, че добитъка им може да получава финансиране. Но, но комисията казва, че това не е така. И съответно а, има грешка. Всъщност, ето виждате, грешката в този случай зависи от това, че животните консумират естествена храна на място. Според комисията обаче има проблем. Ами какво може да е решението? Значи да напуснем Брюксел или да съкратим малко веригата на иерархията. Господин Яр, за обобщение. Благодаря на всички. Искам да благодаря на колегите за направените бележки. Следващото заседание на докладчиците в Сянка ще се проведе там, където решим. Е, съжалявам, че се стигна до такова объркване. Сега вече ми се иска да не бях пожелавал нещо подобно. Доста ми е неудобно. Всъщност, е, заседанието ще да протече много по-добре, ако не бях искал да заседаваме на други места. Учим се от грешките. Ще се получа от колегите. Толкова по този въпрос. Сега към другите въпроси. Имаше много интересни теми. Повдигна се въпроса какво представлява грешката. Има различни степени на грешка. Ние разглеждаме извадки, за да намерим грешките. Проблема е, че нивото на грешките не казва кой знае колко за финансовите щети, които са нанесени. Някои хора казват, ами нещо подобно е написано и в старите доклади. Само, че тогава пък ние казваме, ама вижте, 3% грешки означават милиарди евро. Проблем е, че нямаме точни данни, точна финансова информация. Журналистите обичат да имат 1%, да направят някои прости сметки и да стигнат до съответните големи суми. Ние обаче трябва да действаме по друг начин. Имаме различни типове грешки, има извадки, които са с различен характер. Значи имаме 2,2% по първия стълб. Що се отнася до, до малките програми в селските райони, винаги имаме по-високо ниво на грешките във втория стълб, отколкото по първия. Проблема отчасти се дължи на структурата на получателите, клиентелата, ако искате. Фермерите са част от системата. Те всяка година се борят да получат а, своите пари подават своите молби всяка година. Става дума за едно взаимно обучение. В селските райони има хора, които попълват формуляри веднъж през живота си. И след това някакси забравят какво са направили и грешките лесно се появяват. В някои райони фермерите често попълват молби, в селски райони, в планински райони има хора, които го правят веднъж през живота си и това също обяснява нивото на грешките. Но отново казвам, тук не се опитвам да, да оправдая огромните суми, за които става дума. Често става дума и за корупция. Отново казвам, на много места хората просто не осъзнават какво правят, защото го правят много рядко. Не трябва да се отказваме от е, втория стълб или да го пренебрегваме, просто защото имаме различни позиции. Що се отнася до точка 6 в новите програми и това да няма допълнителна бюрокрация, много ни харесват европейските инвестиционни програми. Искаме фермерите да могат да ги използват, искаме те да могат да се използват в селските райони, но когато има правила и разпоредби, те трябва да са синхронизирани. Не можем да имаме два различни набора от правила, които са съвсем различни. Това е моята молба. Забелязахме, че има много наброй малки програми, които са свързани с инвестиционните фондове. Не искаме да има допълнителна бюрокрация. Искаме да направим нещо с нашите програми и с нашите селски райони. Ако потребителите сметнат, че заради голямата бюрокрация не си заслужава въобще да действат, в крайна сметка начинанието няма смисъл. Трябва да сме много предпазливи, освен това. Можем да говорим за цели, можем да говорим за функциите на ОСП. Този дебат може да ни отнеме цял ден. От друга страна обаче, нека да обърнем внимание на отделните решения, които се взимат. Приложението на решенията на практика често е обвързано с недостатъци. Правилата би трябвало по своята квинтесенция да са съвършени. Нека да не запълваме доклада с всякаква информация. Инструмента не може да е по-добър от машината, която го е произвела. Мисля, че ще се договорим по всички въпроси, ще се договорим по въпроса за срещите на докладчиците в сянка. Като цяло, мисля, че по първи и втори стълб на ОСП имаме положителни сигнали, нивото на грешките не е чак толкова страшно. С други думи, потребителите и администриращите финансовата помощ могат да бъдат поздравени, тъй като нивото на грешките е доста ниско. Благодаря. 5 декември по обед е срока за подаване на изменения. И сега стигаме до представенето на становището на нашата колега Данчила за условия на труд и несигурна заетост. Тя не може да присъства днес, затова господин Де Кастро ще представи нейния доклад. Е, тук нашата комисия има възможност да разгледа една особена ситуация в е, селското стопанство, където всъщност е, труда, условията на труд и заедостта са твърде, твърде несигурни по различни причини. Също срокът за измененията е 5 декември по обед. Сега давам думата на господин Декастро. Кастро да представи доклада на място на госпожа Данчила. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Данчила за чудесната работа. Също така искам да се извиня от нейно име. Тя нямаше възможност да присъства на днешното заседание. Становището всъщност е за Комисията по заетост. Касае условията на селско-стопанските производители и работници и несигурната заетост. Действително, това е област, която много зависи от външни фактори, като например пазарите и а, климата. Това засяга и възможността за работа. Затова трябва да насърчаваме инструменти за стабилизация на приходите и инструменти за управление на риска. В становището се казва, че това е необходимо, особено в случая на сезонните работници. Необходимо е правния им статус да бъде винаги признат, за да могат те да се възползват от правата си. Сезонните работници а, са в условия, които са изключително несигурни. Ето защо държавите членки трябва да приемат законодателство, което урежда социално-осигурителното и правното положение на тези работници. Допълнително младите хора и жените изпитват особени затруднения да си намират работа в селски райони. Същото е положението и с хората, които искат да започнат ново селско стопанство. За тази цел трябва да се отделят специални средства за тези две категории подкрепата за младите фермери и програмите в подкрепа на жените в селските райони ще могат да гарантират по-високо качество на работни места с по-добро заплащане. Набляга се също така и за, на ролята на социалните партньори в селските райони, особено в борбата с недекларирания труд. Те имат роля също така и за а, засилване на благосъстоянието както и на интеграцията на всички типове селско-стопански работници в обществото, особено на жените, младите хора и сезонните работници. Благодаря ви. Напомня ви, че срока за внасяне на изменения е 5 декември, 12 часа на обед. Благодаря. Благодаря, благодаря за уточненията. Госпожа Седра има думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че това е изключително важна тема. Говорим за условия на труд и за несигурна заетост в селските райони, където има случаи на временна заетост. Има също така случаи на условия, които стават все по-лоши и заплащането става все по-низко. Това води до ситуация, в която да работиш в тази сфера само по себе си означава несигурна заетост. Аз ще подам предложение за изменение, за да подобрим това проекто становище. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ривейро. Благодаря на първо място. Благодарим ви за свършената работа. Ще разгледаме някои аспекти, които според мен липсват в първоначалното предложение. На първо място е една връзка, която трябва да установим между несигурната заетост и пазарните условия – има връзка също така и между несигурната заетост и неустойчивите търговски практики, както и маршрутите за а, разпространение. Тук много са засегнати, много силно са засегнати а, конкретни райони а, в периферията. Там заедостта е дори по-несигурна поради тези причини. И още нещо, различните селско-стопански сектори трябва да реагират по различен начин спрямо различните условия на труд. Не можем да стандартизираме условията на труд. Те няма как да бъдат еднакви навсякъде. Необходима ни е концепция, която да взема предвид цялото това разнообразие, което очевидно е налично в селското стопанство. Трябва също така да защитим минималните условия на труд, обучението, хигиената на работното място, безопасността на работното място, както и правото на участие в синдикати и професионални обединения. Трябва също така да се борим с недекларирания труд необходимия механизъм, който по някакъв начин координира обществените и частните агенции за заетост. Колкото до а, сезонния труд, там също се наблюдават много случаи на незаконен труд, с който трябва да се борим. И има примери, които можем да дадем които можем да споменем тук и които можем да а, споменем във връзка с намаляване на несигурната заетост. За мен би било добра идея комисията да започне информационна кампания, която да се погрижи и работодателите, и работниците за това какви са предимствата в борбата с несигурната заетост. Наистина трябва да се погрижим за правата на работниците, за да предотвратим злоупотребата с тях. В заключение искам да кажа, че докладът е изключително интересен. А това е досие, което лично мен много ме вълнува и ще се радвам да се сътруднича с докладчика, за да можем да постигнем оптимални резултати. Благодаря, госпожа Риберо. Господин Симович има думата. Благодаря, господин председател. Работните условия в селските райони са наистина трудни и несигурни. Селското стопанство като цяло зависи от сезонни работници, от мигранти, от работници, които често се трудят без документи. Работното време често е изключително нерегламентирано, доходите са ниски, а самата работа често е свързана с висок риск от професионални наранявания и увреждания. Днес наблюдаваме промени като цяло. много често хората се. много по-често хората работят на срочни договори, а не на трудови в някои сектори на економиката пък нараства броя на жени, което трябва да приветстваме. В тази връзка нека да направя няколко коментара по темата. Сезонният труд е нещо често срещано в селското стопанство и част от неговата структура. Виждаме а, проблем с а, увеличаването на сезонни работници – За мен трябва да намерим начин да изключим договори, които касаят множество дейности в рамките на целия Европейски съюз. На второ място, често работниците са ниско квалифицирани, което повдига въпроса за обучението, от което те имат нужда. Все пак селското стопанство изисква умения и то доста сериозни за да имат разбиране за това, трябва да се вземат мерки. Важна е и ролята на фермерите в устойчивото управление на селските райони. Има много сложна структура на заетостта. За това а, мерките, които трябва да предприемем, са стратегическо а, естество. Ще завърша с темата за експлоатацията от страна на а, криминални групировки. В някои райони на Европа може да срещнете случаи на а, работници от а, африкански страни, южно от Сахара или други подобни райони, които работят срещу мизерно заплащане в лагери с много лоши условия. Те получават понякога 20 евро на ден за 10-12 часа, а често и доста по-малко, например 5 евро. Трябва да се борим на терен с а, тази чума, защото ако не предприемем мерки и не покажем солидарност, няма как да емигрираме мигрантите. Накрая искам да благодаря на докладчика за работата и да потвържда, че също ще внеса предложения за изменения, базирани на това, което казах току-що. Благодаря. Е, Мсю благодаря, господин Благодаря за този доклад. Тъжно е наистина, че говорим за несигурна заетост и за условия на труд и разбираме работници от мълцинствата. В селското стопанство, както навсякъде, има криза и там действително голяма част от работниците са от мълцинства. Ако трябва да дадем а, дефиниция на несигурната заетост и а, се обединим около това, че а, това означава да получаваш по-малко, отколкото би трябвало и да нямаш сигурност, да, така е. Но начина да предпазим, да защитим хората е свързан с това, което вече споменах а, във връзка с кралицата на Обединеното кралство, което беше наречена кралицата на Англия. Не знам как стоят нещата във вашите страни, но при нас, когато се предоговаряше ОСП, аз бях новак. И се питах как може селско организации да убедят своите а, членове, че е добра идея да получават по-малко. Всичко това доведе до протести срещу а, ОСП, защото хората искат по-често, по-честно разпределение. За мен това е доказателство, че ОСП, поне в моята страна, не работи добре. Такъв е случая и в други страни а просто става дума за много силни страни, които се борят срещу обикновените хора. Благодаря, господин Фланеган. А сега представителя на комисията. А вие ще се изкажете от името на Генерална дирекция за етост, нали така? Uh, European... Добро утро. Европейската комисия действително следи работата по този доклад. Както знаете, ние се занимаваме с несигурната заетост. От самото начало председателят Юнкер говори за социална Европа и в контекста на този стълб очакваме а, вашия принос. следим работата и тук, и в Комисията по заетост. Мерси, дон Шили Кастро. Благодаря, господин Кастро. E Благодаря на колегите за изказванията и за становищата. Отбелязвам си коментарите. Ще е, се свържа с тях. А за измененията с удоволствие ще приема всички ваши предложения. 5 декември 2016 в 12 часа на обед се предвижда да е крайния сме, е, срок за измененията. Надявам се те да бъдат многобройни, защото темата е много важна. Направо спечелихме е, време и сега е, предавам щата, е, щафетата на истинския председател на комисията. В 11.15 ще започне заседанието на координаторите вместо в 11.30. И, и за днес след обед имам една бележка. Е, виждате, че е, заседанието днес ще е в пленарната зала. Благодаря и до скоро!